рамки и политиката на сигурност за положението в Сирия. Госпожо Могерини, имате думата. Благодаря, господин председател. В Сирия сме свидетели на най-тежката хуманитарна трагедия в този регион от Втората световна война насам. 6,5 милиона сирийци са вътрешно разселени. Ако военните действия продължат, те утре могат да станат бежанци. Около 400 000 сирийци нямат достъп до хуманитарна помощ, най-вече в обсъдените райони. 4,6 милиона е броят на сирийските бежанци в съседни държави. Вероятно е техният брой да продължи да се увеличава поради ожесточените сражения. Бедственият глад във вътрешността на страната се използва като средство за водене на война срещу най-слабите и най-уязвимите, най-вече децата и жените. Сирийското правителство гарантира достъп на хуманитарните организации до Мадая, но това в никакъв случай не е достатъчно. В други градове хората са обсадени вече от месеци. Те не могат да излязат от там, нямат достъп до храна, до лекарства, до основни услуги. През изминалите месеци на места бяха постигнати споразумения за примирие, например в района на Хомс. Това е повод за надежда, но не е достатъчно. Трябва да има примирие между правителството и опозицията. Бомбардирането на зони, обитавани от цивилни, на болници, на училища, най-вече от страна на сирийския режим и неговите съюзници, е абсолютно неприемливо. Затова преди началото на политическия процес призоваваме всички страни да преустановят нападенията срещу цивилни цели и напълно да спазват международното хуманитарно право. Надявам се, че ще поставим началото на политически процес, но трябва да се подобри положението по места. В противен случай политическият процес ще пострада. Постигната известен напредък по отношение на ислямска държава. Тази терористична групировка може би няма да бъде напълно разгромена, ако продължава войната в Сирия. Ислямска държава зависи за, в оцеляването си от верските разногласия в Сирия и в Ирак. Единствено ако Сирия успее да сложи край на гражданската война, ако постигне помирение, ще можем веднъж завинаги да разгромим и ислямска държава. Това е реално условие за постигането на победа срещу ислямска държава. Опитваме се да създадем обединен фронт в тази борба, както в Сирия, така и извън нея. Европейският съюз играе ключова роля в това отношение, най-вече от хуманитарни съображения, но и защото добре осъзнаваме, че краят на войната в Сирия е свързан и с нашата сигурност. Краят на войната в Сирия е предпоставка за борбата срещу ислямска държава. Той е в наш интерес. Консенсусът постигнат в Виена с Международната група за подпомагане на Сирия. Споразумението, постигнато в Нью Йорк през месец декември, доведоха до приемането на резолюция на съвета за сигурност на ООН 2254. Успяхме да обединим международната общност. Тя се споразумя за предстоящите действия. В Виена постигнахме споразумение за формата и съдържанието. Показахме на регионалните действащи лица, че международната общност е обединена. Призоваваме за преговори между правителството и опозицията. Вече се води подготовка за такива преговори. Предвижда се те да започнат в Женева идната седмица. Резолюцията на съвета за сигурност на ОНЕ предвижда 6 месеца за създаването на приобщаващо, ползващо се с доверие правителство. Предвижда 18 месеца за провеждането на свободни и честни избори, възоснова на новата сирийска конституция. Изяснява се, че в тези избори трябва да участват и сирийците, пребиваващи извън Сирия. Призовава се също така за установяването на доверие между страните по, в конфликта и за механизъм за наблюдение и контрол върху прилагането на примирието. Всички тези цели са много амбициозни. Много амбициозен е и предвиденият график за постигането им. Но не можем да си позволим да губим време. Трябва да си поставим амбициозни цели, така ще имаме и повод за надежда за поставянето на начало на процеса. Когато има реална възможност за постигането на мир, а това е факт в момента, наблюдаваме и по-силна съпротива от страна на противниците ни. Но нека отчетем, че през изминалите години нямахме подобна възможност за установяването на мир. Ако сега пропуснем шанса, може би никога вече няма да ни бъде даден най-накрая успяхме да гарантираме участие в преговорите на всички действащи лица от региона. Това ни се отдаде, защото миналата година през месец юли постигнахме споразумение за ядрената програма на Иран. Така създадохме възможност за различни видове сътрудничество в региона. Ще обсъдим този въпрос, когато говорим по следващата точка. Доста дълго ще остана тази вечер в парламента. Обичам да прекарвам дълги вечери с вас. Както вече казах, създали сме предварителни условия, но ще ни бъде трудно да работим в бъдеще. Специалният пратеник на ООН за Сирия Стафан Демистура се ползва с нашата пълна подкрепа. Последният съвет на министрите на външните работи се състоя вчера. На този и на предходни съвети на министрите на външните работи подробно сме обсъждали въпроса за подпомагането на процеса, за подпомагането на Стафан де Мистура. Аз постоянно поддържам връзка с него. Преди няколко дни разговарях с него в Брюксел, обсъдихме подготовката за преговорите, обсъдихме бъдещите ни действия и въпроса за това как Европейският съюз координирано може може да допринесе за прилагането на резолюцията на съвета за сигурност на ООН. Вчера на съвета на министрите на външните работи бе обсъден въпросът за Сирия, но обсъдихме по-нататъчната ни работа по тази резолюция. Съюзът и държавите членки ще подпомагат преговорите в Сирия, ще подпомагат и процеса на преход чрез медиация и установяването на консенсус. След постигането на примирие на местно и национално равнище. Ще предоставим и помощ в по-голям размер на сирийците, за да отговорим на потребностите по места. Освободените райони Районите, където е постигнато примирие, трябва незабавно да получат хуманитарна помощ. Това показва опитът ни в Ирак. Както знаете, Европейският съюз е най-големият донор при управлението на сирийската криза. Мобилизирахме до момента почти 5 милиарда евро. Вчера министрите постигнаха съгласие и за общ подход на Европейския съюз към подготовката на Лондонската конференция за Сирия. Домакин ще бъде Обединеното кралство. Тази конференция ще се състои през месец февруари. Турция ще получи значителна подкрепа. Подготвяме и пакети за всеобхватна подкрепа за Йордания и Ливан. Ще ги подпомогнем не само в техните огромни усилия при закрилата и приемането на бежанците. Ще ги подпомогнем и за да са те по-устойчиви Според мен, сред основните приоритети на Европейския съюз е да инвестира в устойчивостта на тези две държави – Йордания и Ливан, за да не бъдат изправени те пред особено сериозни проблеми, свързани с сигурността, социалните въпроси и економиката. Това само ще обостри кризата в Сирия. Трябва да сме готови да предоставим бързо хуманитарна помощ и помощ за стабилизиране в момента, в който в Сирия има условия за това, т.е. в момента, в който в страната се установи нещо подобно на мир. По-късно днес вечерта ще обсъдим напрежението към момента между Саудитска Арабия, Арабия и Иран трябва да отправим послание и към двете страни, че е от основно значение напрежението между тях да не се отрази върху преговорите за Сирия. Особено важно е също така ние, европейците, да работим координирано, да работим координирано заедно с САЩ и другите си партньори, за да отправим същото послание към всички действащи лица в региона. Всички страни в конфликта в Сирия ще трябва да извървят трудния път към мира ще трябва да се създадат благоприятни условия за провеждането на преговори. Трябва да се гарантира установяването на процес, ползващ се с доверие, процес, който ще да доведе до незабавни резултати за сирийските граждани. Споразуменията в Виена и в Нью Йорк трябва да прераснат в реалност в Сирия. Единствено страните в конфликта в Сирия и сирийският народ могат да допринесат за постигането на тази цел. Международната общност е готова да им помогне. Миналата седмица се срещнах с господин Аджаб, координатор на Върховния комитет за водене на преговори на сирийската опозиция. Потвърдих спрямо него готовността на Европейския съюз да подпомогне тези преговори, да работи за изграждането на капацитет по време на преговорите и по време на прехода. Ще работим и за подпомагането на специалния пратеник на ООН по време на тези преговори. Ще му помагаме при трудната задача на организирането на преговорите. Всички сирийски формирования трябва да бъдат съобхватно представени по време на тези преговори. Само така ще можем да постигнем напредък. Нека упомена и нещо, което не се упоменава обикновено, именно ролята на гражданското общество за решаването на конфликта. Според мен то ще изиграе главна, основна роля при прилагането на мирното споразумение и упражняването на контрол върху примирието. Гражданското общество в Сирия трябва да участва в преговорите на колкото се може по-ранен етап. Имам предвид всички религиозни групи и мълцинства. Изключването на определена група би било напълно недопустимо. Приобщаващият модел е предпоставка за национално помирение. Приобщаването ще е и най-мощното ни оръжие в борбата срещу ислямска държава. Трябва да се получим от грешките, които допуснахме в Ирак през изминалите години. Изграждането на едно демократично приобщаващо общество в което да няма разделение на верска основа. Това е целта, към която вървим. През изминалите години стана ясно, че можем да постигнем наистина впечатляващи цели, можем да поставим началото на преход, можем да победим ислямска държава. Международните действащи лица, както и действащите лица в региона след пет дълги години, най-накрая се обединиха. Сега Сирия трябва да се възползва от своя шанс за преход, за слагане на край на войната и за удържане на победа срещу ислямска държава. Трябва да уверим Сирия, че ще сме на нейна страна, че ще продължим да работим за единението на международната общност и на действащите лица в региона. Току-що узнах нещо, което е свързано с предходните разисквания. Добра новина, господин председател. Колумбийското правителство и ФАРК са обявили постигането на споразумение за двустранно примирие и механизъм за неговото прилагане. Току-що получих тази новина от нашия посланник в Богота. Нека по-често получаваме такива новини. Председателят. Наистина чудесна новина. Благодаря ви, госпожо заместник председател. Предстоят разискванията. Започваме с изказване от името на политическите групи. Госпожа Габриел от името на НП за минута и половина. Благодаря, господин председател, госпожо Могерини. Благодаря за ясните послания, благодаря за ангажимента. Да, доказахте ясно, че ролята на Европейският съюз е да постига политически и хуманитарни прогреси. И сега искам да подчертая четири пункта. Най-напред мандата за доверителният фонд. За да разрешим хуманитарната криза, трябва да е, се грижим за днешния, но и за утрешния ден. Държавите членки трябва да изпълнят поетите обещания и да осъзнаят, че това е разрешение или поне вид разрешение на беженската криза развоят на събитията на място трябва да бъде гаранция за постигането на споразуменията между всички участващи в преговорите. На трето място съставът на делегацията, представляваща опозицията на маста на преговорите. Най-напред не трябва да има различия между международните представители и сирийските представители. Резолюцията на съвета за сигурност е много ясна в този смисъл. И накрая господин Демистура трябва да внимава особено за участието и упрощаването на жените. Това е с оглед на бъдещето на Сирия. И накрая вчерашната ви среща с представители на Ливан и с външния министр на Йордания са изключително важни, защото това е част от разрешението на кризата в Средиземноморието, която криза не се изчерпва само с беженските потоци. Благодаря. Благодаря, госпожо Габриел, господин Бостинаро, две минути от името на социалисти и демократи. Президенте, Doamna înalt reprezentant, vicepreședinte. Благодаря, господин председател, госпожо върховен представител и заместник председател на комисията. Вече няколко години е, тече гражданска война в Сирия и а, е, кризата в, в Мадая е ужасяващ, е, ужасяващо свидетелство за огромното страдание, което може да бъде предизвикано от подобни конфликти, където деца умират от глас. Е, Двама успяват да проникнат конвои с храна, а място, където месеци наред хората страдат от глад. Използването на града, глада като средство на войната, като оръжие на война, е военно престъпление и трябва да бъде наказано. Е, трябва да се приложи резолюция 2254, както и резолюцията от Виена. Това е единственото решение. Необходимо е политическо решение в допълнение на това, защото само така може да се създадат условията за устойчиво развитие на разрешаването на конфликта. бомбардировките, в които се използват произведени в Русия оръжия, са контрапродуктивни. Те са насочени срещу всички. И за това подкрепям усилията за подготвяне на срещата на 4 феврари. Мирът е единствената възможност. Това е единственият начин да се гарантира победа срещу Даеш. Това е единственият начин да се сложи и е край на потоците хора напускащи страната. Благодаря от името на ЕКАРЕ, господин Бел. Господин Белдер, е, благодаря, господин председател, госпожо върховен представител. Нека да се спра на два въпроса в връзка с е, трагичните обстоятелства в Сирия. Окупираните територии са ясно очертани. Виждаме атаките и срещу християнските общности. Виждаме използването на глада като оръжие на войната – в Лая, Кефрая, Идлиб, Нобъл, Захра, близо до Алепо, както и в Даира Азор, където 200 хиляди сирийци са под обсада на Ислямска държава. Във всички тези райони където във въздуха летят самолети от коалицията за борба срещу Даеш. Интересно ми, е, защо само руснаците пускат пакети храна? Защо това не го правят европейците? Трябва да видим какво е правното положение на християните, както и на хората в кюртските зони, където се конфискуват домове. И където има контролно-пропусквателни пунктове в християнските квартали. Благодаря, господин Теличка. Има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Госпожо Могерини, най-напред поздравления за Колумбия. Надявам се, че след два месеца на тези среднощни наши срещи ще имаме възможност да се поздравим и с успех в, по сирийския въпрос. Сега, след като прочетох е, цялата информация, с която разполагаме, бих искал да кажа следното. Петте години кървава война няма как да се забравят лесно. Те имат е, своето влияние върху сирийците най-напред, но и върху целия свят. Можем да видим последиците от варварския тероризъм на Даеш върху французи, турци, руснаци и Саудитска Арабия и други държави. Миналата година всъщност звънна за първи път звънеца и ни събуди от сън. Защо? Защото сирийската война е всъщност ножицата, която прекроява нашата регионална политика сирийските беженски потоци поставиха под, една, под един голям въпросителен знак много от нашите европейски ценности. Същото се отнася за терористичните атаки в Париж. всъщност те ни разтърсиха, тъй като превърнаха насилието в част от нашето ежедневие. В Женева постигаме е, напредък, трябва да си го признаем, но всички участници в е, масата на преговорите както и желанието за прекратяване на атаки срещу цивилни. Това са основните проблеми, които се обсъждат на маста на преговорите в Женева. Разбира се, хуманитарната помощ трябва да бъде сред приоритетите. В противен случай няма да стигнем до никъде. Освен това, политическият преход към не сектарско, секс, не сек, хуманитарен подход към разрешаването на конфликта. И не на последно място и предотвратяването на ескалацията на напрежението. Стратегията на борбата срещу Даеш е разковничество за успеха на сирийската криза. Благодаря ви, ви желая успех. Радвам се, че има чешко представителство в Сирия, което участва в вашите усилия за разрешаване там. Благодаря. Благодаря. Надявам се, че ще се придържате към отреденото време, защото закъсняваме. Цяла минута в повече говорихте. Сега господин Хаджи Гор... Джорджио. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Могерини, не знам дали някой тук в тази зала вижда нещо полезно и по същество случващо се в Сирия. И ако е така, трябва да се замислим. Когато говорихме за арабската пролет, мнозина надигнаха глас и говориха как е, зимата е, ще дойде и ще бъде студена. И това се случи. Виждате какво се случва сега с е, бежанците. Сега трябва да търсим решение и за Европа, и за света. Да доведем до масата за преговорите и представителите на правителството и опозицията. Виждаме какво се случва между Саудитска Арабия и Иран. Виждаме и турската армия, която застава срещу кюрдите. Госпожа Могерини може да се обърне към през, бившия президент на щатите Буш и да му каже, ето вижте какво постигнахте с вашите политически цели. Вижте колко милиони са бежанци, колко хиляди загинаха, вижте колко хора се дават в Средоземноморието. Всичко благодарение на вашите усилия. Благодаря, госпожа Лохбиле. Благодаря, Нашите дискусии а, не дават голяма надежда за успех на преговорите в Сирия. От преговорите няма да а, има резултат, докато не бъдат решени някои ключови въпроси. Един от централните въпроси за сирийската опозиция е, че правителствените войски и а, а, тяхните нападения и бомбардировките трябва да бъдат прекратени. За сега а, не виждаме подобно нещо. Докато това продължава, нещата ще бъдат блокирани. Трябва да се опразне натиск върху Сирия, Русия и съюзниците, за да може да пристъпим към следващият кръг от преговорите с участието на сирийските кюрди. Именно тук Европейският съюз трябва да направи много ясни стъпки. Много важно е също така да се подобри хуманитарното положение на сирийските цивилни граждани. Осигурява се помощ обаче не знам дали тя стига на време до нуждаещите се. Господин Бургецио, благодаря, госпожо председател. За 25 януари са предвидени разговори и ето защо искам да попитам дали госпожа Върховния представител смята, че тези разговори трябва да бъдат отложени тъй като има голям провал по отношение на споразумението, за което се говори. Не знам кои точно опозиционни сили ще участват на тези разговори. Трябва да проявим амбициозност, но не знам как ще постигнем тези цели, които сме си начертали. Време е да говорим с онези, които са виновни за хуманитарното положение. Не е достатъчно само да оплакваме положението на хората. Я вижте Турция. Никога не говорите за ролята на Турция. Мисля, че е добре да се установи единна позиция на Европейския съюз и да се зададе въпроса какво се случва с петрола, от териториите, които са окупирани от ислямска държава. Да попитаме каква е ролята на Турция в това отношение. По отношение на борбата с ислямска държава или Даеш, руските бомбардировачи се, бомбардировачи се борят с ислямска държава и никой друг. Господин а, Хиляди са жертви на вандалщината, на ислямизма, християнски, християни в Сирия, биват убити, е, заклани, е, децата им са свидетели е, на тези зверства. Виждаме как се режат глави за да се достигне до някъде, трябва да се изпълнят някои условия. Трябва да има законно правителство в, това, в тази държава. После Турция, е, Саудитска Аравия, Катар трябва да престанат да помагат на джихадистите. Освен това, всички заинтересовани страни, Иран, Русия и постоянните членове на съвета за сигурност трябва да се ангажират. Освен това, не, бъде, не бива да бъдем наивни. Не може само с избори и с мнозинство да се стигне до някакви решения. Джихадистите никога няма да приемат подобно споразумение. И за да се е, възвърне емира, трябва да се възстанови той с сила и то международна сила, е, водена от е, постоянните членове на съвета за сигурност. Няма бомбардировките от Запада да донесат мир в тази страна. Господин Щетина има думата. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, ИДИЛ е, и режимът на Асад са главните участници в гражданската война. Режимът на Асад зависи обаче от своите съюзници. Русия се намеси в конфликтът през септември миналата година, в момент, когато противниците на Асад изглежда надделяваха. Режимът на Асад бе спасен от Русия. И а, станахме свидетели на нова вълна бежанци. Има гласове, които призовават а, за сътрудничество с Асад. Някои открито призовават да се окаже подкрепа на Асад. Дори и тук, в ФНП има гласове, които казват, че трябва да сътрудничим с Русия, за да се борим с тероризма. Една от причините, че това не трябва да се прави, е, че не можем да сътрудничим с страни, които провеждат държавен тероризъм. Също така трябва да се каже, че режимът на Асад е много по-зловещ от ИДИЛ, защото ИДИЛ е преценила около 1400 души убил около 1400 души, докато Асад, режима на Асад над 12 000, включително жени и деца. Неизчислим е броят на изтезаваните от режима на Асад. Мисля, че е, този режим е по-опасен от ИДИЛ. Благодаря. А сега господин Вайден Холцер. Благодаря, госпожо председател събитията в Сирия, какви са те? Стотици хиляди загинали, разрушени градове, всичко това е ужасяващо. Половината от населението на страната е загубило всичката си собственост. Има милиони разселени лица. Съседните на Сирия страни е, понасят на плещите си е, много тежко бреме. Виждате какво се случва и в Европейския съюз. Трябва да се прекрати сирийската криза максимално бързо. Имаме резолюцията на ООН. Тя е светлина в тунела за много хора. За първи път всички страни в конфликта ще седнат на една маса за преговори. Надяваме се, че нещо конкретно ще се случи. Бих искал да благодаря на Върховния комисар – за всичките положени усилия. В идните няколко седмици хората ще продължат да умират. Някои хора умират от глад, други бягат от бомби. Така наречените варелни бомби на режима. Знаете какво въздействие имат те. Трябва да спрем агресорите, трябва да направим конкретни обещания. Необходимо е да има зони на безопасност, където хората да могат да намерят обежище. Точно в това отношение не е направено много. Хората са принудени да се връщат в райони, които са напълно разрушени. Много хора продължават да умират от глад. Варелните бомби се надяваме да се превърнат в бомби на здравия разум. Но не знам дали това ще се случи. Има един интернет активист, Кади, за когото не знаем дали е жив. жив. Надяваме се, че след кризата ще има нов план Маршал за Сирия. Госпожа Схаке. Благодаря, госпожо Висховен представител. Сега, след като се включи споразумение с Иран, ви призовавам вие да призовете Иран да спре войната с Сирия и да престане с подкрепата за Асад. Има достатъчно доказателства, които ни показват колко страдат хората в Сирия. Сега е годината 2016 и като че ли ние забравяме, че казахме никога вече бомбандирането, е, руските въздушни удари, всичко това носи е, беди. Вие трябва да помните това, трябва да се опитвате да направите максимума в тази тежка ситуация. Трябва да има повече лидерство. Ако няма сериозни ангажименти, ако няма хуманитарна помощ, бежанците ще бягат от Сирия и от съседните и страни. И не можем да приемем, а и никак, с нищо не им помагаме, ако считаме, и мислим за сирийската криза само когато сме засегнати от нея. Твърде много страни се държат е, от Европейския съюз по този начин, а ние трябва да правим много повече. Господин, госпожа Арнаутил. Благодаря, госпожо председател. А преди няколко седмици ще има, отбележим петата годишнина от началото на войната реалността представлява кошмара за сирийското население. Сирия е жертва на хаос, хаос, за който до голяма степен допренесаха западните правителства с подкрепата си а, а, на а, така наречените умерени джихадисти. Днес а, в Мадая гладува 40 000 души. Не трябва да се забравя за фронта ал и салафистите. Не искам също така да напомня и страданията, страданията на хората в и Екефуя Роди тяхната верност на сирийското правителство. Абсолютно необходимо е в най-скоро време да се нормализират дипломатическите отношения с сирийското правителство, осигуряване на забраната на химическите оръжия, намаляване на запасите от тези оръжия. Това е абсолютно необходимо. Сега господин Хан. Госпожо председател, е, наскоро видяхме тези ужасяващи снимки на гладуващи жени, деца и мъже в град Мадая. Лишаването от храна се използва от е, сирийския режим като начин на наказание. Е, нека да подчертаем ясно, че използването на лишаването от храна е военно престъпление. И това въжи не само за Мадая. По оценки на ООН 400 000 души са недохранени в 14 области. ООН следва да гарантира, че ще има възможност за доставяне на хуманитарна помощ. Международната общност продължава да позволява всичко това да се случва и режима на Асад ще продължи да съществува. Трябва да продължим работата и виенския процес. Да се надяваме, че ще има политическо решение на проблема и някакъв преход. Вашето решение да дадете търговски преференции на Йордания е добро. Приветствам и усилията на Саудитска Арабия да обедини всички опозиционни сили. Е, приветствам усилията на всички мусулмански страни, които са готови да се борят с тероризма. Ние в Европейския съюз трябва да приканим Саудитска Арабия и другите в района да работят за това да се спре тази ужасна хуманитарна криза. Време е да има просперитет и мир за всички хора в Сирия. Има синя карта от господин Арнот. Готов ли сте да отговорите? Господин Хан, вашия политически лидер Джерами Корбин казва, че ИДИЛ има своите силни страни. Съгласен ли сте с него и какви са те? Господин Хан, знам, че трябва да се справим с ИДИЛ. Те използват е, името на исляма и носят големи вреди на целия останал свят. Трябва да работим заедно, за да елиминираме ИДИЛ и колкото по-бързо, толкова по-добре. Господин Коцолино. В този момент на дебата, какво още можем да кажем? можем да ви призовем да продължите с пространни мерки, да използвате всичко възможно, да се използват взетите решения в ООН, да се търси те да бъдат подкрепени с действия, резолюция 254, да се спазва в съответния график. Трябва да се търсят осезаеми мерки. парламента ви гласува доверие, че ще успеете да преведете на практика взетите решения. В момента се разгаря една човешка трагедия и тази трагедия засяга най-вече младото поколение на Сирия, децата – там трябва да направим много повече. За тях трябва план Маршал. Трябва, разбира се, да се наложи примирие, да се преодолее липсата на доверие между различните опозиционни групи, които се борят с ИДИЛ. Председателката прекъсва оратора. Господин Фройнд има думата. Благодаря, госпожо председател. С право се оплакваме от това, че нашите решения и нашите е, декларации не се прилагат достатъчно бързо. Е, в случая с Сирия доказва това. Нью Йорк Таймс писа, че опозицията трябва да присъства на срещата в, в понеделник и възниква въпроса дали ще се състои изобщо тази среща. Чувам, че помощта вече стига до Мадая, но там хората вече мрът от глад както при преговорите за ядрените е, възможности на Иран, трябва да преговаряме до хората, защото все още, докато все още има живи хора. Благодаря, прекъсва председателката. А сега господин Андрулакис. Страданието на сирийския народ продължава. Има хиляди загинали, милиони разселени лица. След срещата в Виена, където всички седнаха на една маса и разговаряха, се появи искрица надежда. Сега вече имаме и хуманитарна помощ. В Мадая петима души загинаха от глад – имаме 400 човека, които са отвлечени от Исламска държава, имаме и 125 убити от тях. Трябва да гарантираме мир за този район. За да има мир, обаче трябва да има и финансиране. Трябва да има и стабилност. Европейските лидери трябва да приложат решенията, които са взети особено що се отнася до презаселването. Не може след всеки съвет само да се говори и нищо да не се прави. Спонтанните изказвания ще дам право на един оратор от всяка група. Първият оратор е госпожа Петер. Благодаря. За мен от ключово значение е да се намери политическо решение на конфликта, в който да са включени всички заинтересовани страни и Сирия да започне вече да решава проблемите си и да се ориентира към е, разговори за мир. Опасността от ислямска държава изисква единство и спешна реакция. По наши данни ИДИЛ е, е атакувала 35 е, населени места, над хиляди души е са понесли удари, над 3000 е, са изгонени от е, селищата, където живеят. Обществото трябва да разбере, че спазването на религиозните свободи е основен стълб в е, свободното общество и ние трябва да насърчаваме всички заинтересовани страни да се обединят в борбата срещу идил. Следващия оратор. Госпожо председател, най-напред искам да благодаря на госпожа Могерини за нейните усилия и за това, че носи един лъч надежда. Изглежда, че сега има една възможност, открива се възможност. И във връзка с това искам също да кажа, че може би трябва да започнем да мислим какво ще стане след приключването на конфликта в Сирия. Необходимо е да отправим послание към народа на Сирия, включително към онези, които сега са в лагери. Не трябва да повтаряме грешките, направени в Ирак и в Афганистан. Демократичната част на света, Западът, трябва да отдели достатъчно ресурси за да се окаже помощ на младите хора, да имат те бъдеще, да имат надежда за реализация, да бъдат подготвени, образовани, за да може да се върнат в Сирия не само в името на собствения си живот, но в името на бъдещето на Сирия. Това трябва да бъде целта на един подобен нов план Маршал за Сирия. Сега господин Мариес. Благодаря, госпожо председател победата над Даеш ще зависи от това дали ще продължи гражданската война в Сирия и какви ще бъдат усилията за мир. Тази държава трябва да се появи отново, да има нова конституция, да има нови избори. Освен това, трябва да отслабим онези сили, които подкрепят джихадистите. И трябва да кажем ясно пред Катар, Саудитска Арабия и други държави, които подкрепят джихадистите, че това не е приемливо. Що се отнася до Турция, 3 милиарда са им дадени, за да спрат бежанския поток. Нека да не забравяме обаче, че има турци, които работят в Турция в рамките на престъпни кръгове и те помагат на беженците по пътя им към Европа. За да стане положението малко по- добро, за да действаме малко по-активно, трябва да имаме такива горещи точки, за които всички знаят, не само в Европейския съюз, но и в Турция. Благодаря. Мистер Колсо. Господин Колса. Благодаря, госпожо председател, госпожо върховен представител. Да се каже, че нищо не постигнахме в е, Сирия, благодарение на това, което се случва, е до голяма степен резултат на усилите на Турция, Саудитска Арабия, които си затварят очите. Не виждаме какво прави и колко напредък постига така наречената коалиция за борба с ИДИЛ. Смятам, че трябва да е, променим гледищата си, да си формулираме една европейска позиция, да разговаряме с сирийското правителство. Говори се, че няма достатъчно диалог в самата страна. Народа на Сирия трябва да реши е, какво ще се случва с неговото бъдеще, не е Русия, Штатите или е, Западната коалиция. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Чешсотен хиляди са жертвите, милиони са беженците. Необходимо е са преговори. истинският въпрос дали наистина Саудитска Арабия иска мир. Ако погледнем а, изпълнените смъртни наказания, трябва да помислим още един път. А, трябва да помислим и за бъдещето на Асад. Русия, Иран, и Съединените щати се бавят. Но мисля, че е дошло време за сътрудничество. И се питам какво трябва да направим, за да може да прекъсне потокът от средства, който идва в Идил от Катар а, и от другаде. Виждаме това, което става в Сирия. Изборът обаче, който трябва да направим, е много труден. Господин Епифидиус. Благодаря, госпожо председател. Аз смятам, че що се отнася до Сирия, Европейския съюз се колебае да приложи онази политика, която ще доведе до решение на кризата. Ние се отнасяме философски, общо към положението. Не приемаме мерките, които наистина ще доведат до облегчаване на положението. Имаме хуманитарна криза, която се задълбочава със всеки изминал ден. Много хора загиват по различни причини, не на последно място поради действията на Ислямска държава и а, за всичко това Европейския съюз е просто а, наблюдател. Какво да направим? Първо да изолираме държавите, които подкрепят джихадистите. Турция, Катар, Саудитска Арабия. На следващо място Европейския съюз трябва да започне незабавни преговори с Русия, с кюрдите в Сирия, с режима на Асад. Това ще помогне за решаване на положението, защото онова, което се случва сега, това кръвопролитие просто е срамно. Госпожа Могирини има думата. Благодаря, госпожо, препърво да кажа. Да, опитвам се да дам известни признаци за надежда, защото съм определено убедена, че ако не намерим надежда, за да вървим напред, ще е много трудно да постигнем промяна но действително пътят ще е и дълъг и труден. Моля ви, не очаквайте внезапен преврат в развитието на нещата съвсем скоро. Това, което е важно да правим е да вървим по правилния път, но а, далеч не сме стигнали до решение. Определено обаче, ако обърнем поглед назад, сега в района има повече единство, повече единство има сред заинтересуваните страни. Тогава нямаше пътна карта, нямаше график. Сега се намираме в по-добро положение и имаме надежда да се създадат условия за изпълняване на пътната карта и за изпълняване на график. Ние, като Европейския съюз, работи е, в координация с всички страни членки, тези, които са готови да се ангажират в диалог също така. За мен е изключително важно да се постави въпроса за Сирия и на следващата среща на върха, така че всички страни членки, 28-те, да присъстват и да получаваме непрекъсната обратна връзка от това, за това какво те правят. Много се радвам на подкрепата на парламента. Знаете, че парламент е изключително важно действащо лице в нашата външна политика. И това е нашата роля. Не толкова да формулираме условия и предварителни условия, а да се опитваме да създадем условия да започнат преговори и те да дадат резултат в много силно сътрудничество с ООН. Мнозина от вас зададоха въпроси за това какъв ще е състава на делегациите на опозицията, какъв ще е формата на разговорите, времето им и така нататък. Е, ще започнат ли следващата седмица? Ще има ли отлагане? Безспорно обсъждаме всичко е, това не само с министрите на външните работи мината седмица, но и с е, представителите на съвета за сигурност. Нека да кажа обаче, специалният пратеник на ООН има своята роля и той има групата за подкрепа обаче ние като Европейски съюз трябва да подпомагаме ООН да открие условията, модалностите на преговорите, а и да гарантираме всички участващи лица в този процес да се чувстват достатъчно спокойни че е, водещата роля на ООН ще гарантира, че всички в този процес са равнопоставени. Най-важното за нас е да кажем ясно, както казах и в началото, че по един или друг начин ние ще намерим начин да гарантираме е, факта, че всички е, групи от Сирия и присъстващи на срещата в Риата и тези, които не присъстваха, да присъстват на е, мирния процес, да се включат в е, коалицията за борба срещу всички, които се считат за терористични групи и да се чувстват ангажирани с тези цели? Защото ключовия въпрос е да приобщим сирийците към процеса за решаване на бъдещето на тази страна. И то всички, не само които са в страната, но и тези, които се намират извън нея. Също така е много важно да постигнем това, което говори колегата Коцелино, да работим с а, младите поколения. Ние губим поколения от сирийци. Те губят живота си, губят образованието си, губят надежда. И тази страна и регион за тези загуби десетилетия напред огромна част от нашите средства и нашите усилия трябва да отидат за програми за образование, за да можем да гарантираме, че тази страна, която се радваше на много високо ниво на образование сред цялото население, ще успее да, гаран... да инвестира в своето бъдеще. Защото когато дойде време да се възстановява страната, трябва да има поколения от сирийци готови да поемат твърде трудния процес на материално и нематериално възстановяване на средата, страната. Така че познанията им, увереността им, опита им, образованието на цели поколения – трябва да бъдат започнати сега. В противен случай след 5, 10, 15 години ще има големи проблеми, включително и с радикализацията. Защото поколенията, които се сблъскват в момента само с конфликт, война, глад и живот в лагери за бежанци, няма да бъдат най-добре екипирани с умения за възстановяване на мирния живот. Това е задължително условие за нас, а и в наш интерес, за да си осигурим спокойствие и мир в този район. Много въпроси бяха повдигнати за въпроси, които ще дебатираме днес по-късно, за напрежението между Саудитска Арабия и Иран, за случващото се там в Турция, за положението на религиозните младсинства, включително християните. Всички тези теми ще обсъждаме и днес, и утре, и други ден. И нека да кажа неща, които съм споделила с вас. Аз намирам изключително, за изключително полезна тази форма на обмяна на мнения с вас като върховен представител на Европейския съюз. И е, бивш депутат не от Европейския парламент, но от Националния парламент, бих е, с уважение ви предложила да потърсите график за политическите дебати, който да отразява ключовите проблеми, е, които да могат също да бъдат представени и на обществото, да има парламента своите приоритети може би да намерите начин да организирате работата си, да не се повтаря дискусията всеки месец. И да приключа, някой е, от вас повдигна една много конкретна тема за подкрепата, свързана с търговия. Да, вчера обсъждахме тези въпроси с министър от е, Йордания на двустранни срещи, също дискутирах въпроса с нейно височество кралицата на тази страна и аз ще направя предложение да подкрепяме Йордания не само с финансови средства, но и с някои изключителни временни целенасочени мерки, за повишаване и улес... на обема и улесняване на тяхната търговия с Европейския съюз, защото те разработват един много творчески и амбициозен план за създаване на повече възможности е, за работа между йорданците и сирийските бежанци за е, устойчиво, средносрочно, дългосрочно интегриране на сирийските бежанци в тяхното общество, без да се създават конфликти. Защото е, перспективата да се даде обежище на сирийци в дългосрочно в една страна, която е заопеколена от кризи и не е толкова богата, може да създаде социални конфликти, които трябва да бъдат предотвратени на време. Затова се надявам на подкрепата на вашия парламент да работим в тази посока, не само директно финансова помощ за приемане на бежанци в Йордания, но и търговски мерки, които могат да подпомогнат Йордания средносрочно за създаване на работни места и економически инвестиции. С това приключвам. Благодаря ви много за вашите изказвания. За мен те са изключително ценни и отново надявам се, че от тук нататък пътя ни ще бъде също толкова окоръжителен, колкото бе и в последните 2-3 месеца. И в партньорство с останалите наши приятели и партньори в района и на световно ниво ще успеем да придвижим напред този толкова труден процес и да останем на правилния път.